местните власти, на които съобщаваме това. А, по... Преминаваме към точката от дневен ред. Заключение от конференцията в Дърбан. Давам думата на господин Кохот от името на съвета. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да започна. А като ви благодаря за възможността да говорим за Дърбанската конференция, която бе следена отблизо от много членове на на а, парламента. Подготвителният процес беше много сложен и а, защото много страни се страхуваха от а, известни проблеми в, светлината на това, което се случи през 2001 година. А, заради загрижеността си от известни из, от а, а, проблеми, които биха могли да бъдат свързани с нетолерантността и омразата. Някои държави членки се оттеглиха от конференцията, включително и моята страна. Е, и наистина нашата загриженост се оказа оправдана. Е, един член на ООН се възползва от това още в началото на конференцията. Такива прояви са не само неприемливи, но те са и в пряко противоречие с духа на конференцията. Същевременно обаче смятам, че приноса на Европейския съюз беше много конструктивен в подготвителната фаза и това трябва да бъде подчертано по-специално относно изготвянето на заключителния документ, в кой, за чиято подготовка Европейския съюз игра много важна роля. Въпреки проблемите, които споменах, е, в заключителния документ са залегнали всички принципи на Европейския съюз. В е, този, този документ е, изцяло е, включва рамката на човешките права, на които се основава Европейския съюз и отговаря на нашите изисквания да не се споменават е, е, клевета, обида на основа религиозно, вероисповедание и заклемяване на Израел. трябва да, да сега да, да видим как ще изпълниме ангажиментите, които бяха поети е, от е, участниците в конференцията и които са залегнали в заключителния документ. Една, една от най-важното, една от най-големите предизвикателства пред нас е борбата с расизма и ксенофобията и знам, че е, Европейския парламент споделя тази загриженост и е приел редица законодателни документи, за, на които се основава борбата с тези явления. Е, те, тази борба изисква практически мерки и по-специално в областта на а, възпитанието. И както и продължаване на диалога и взаимното разбирателство. Трябва, въпреки, че притежаваме законодател, необходимата законодателна база, напредъка в тази област е много бавен. Свидетели сме на факта, че в светлината на економическата криза се, се, се, се, се събуждат е, ксенофобски и е, расистски е, поведения срещу иммигранти, е, бежанци, хора, които и търсят убежище, както и е, представители на е, малцинствата, като например ромите. Разбира се, ние имаме много постижения в областта на борбата срещу ксенофобията и расизма. И ще, но и ще продължиме да се бориме срещу всички проявления на расизъм и ксенофобия. В Европейския съюз както и е, в рамките и благодарение на нашата външна политика. Е, приели сме необходимите законодателни е, документи за борба срещу пряката и непряка дискриминация на основата на е, етнически происход, образование, е, вероисповедание, увреждани и по-специално на работното място. Също така сме приели законодателство за борба с изявите на омраза и расизъм по телевизионните канали както и е, потикването към насилие срещу представители на отделни групи. Не... Също, също, също така сме приели законодателство, което заклеймява и превръща в престъпление е, всички онези, които отричат престъпленията срещу е, човечеството, както и военните престъпления. Е, тези въпроси са залегнали в нашия диалог с трети страни, като например Русия и Китай. И е, също така в нашите различни политики, като например европейската политика за добросъседство. В рамките на ОССЕ е, държавите членки координират тяхната работа за изпълнение на ангажиментите поети в рамките на ОССЕ. Същото, е, същата работа вършиме и в рамките на съвета на Европа и на Обединените нации. Тези примери са едно, е, една иллюстрация на нашето е, желание да работим по тези проблеми и заедно с нашите партньори. Трудна беше подготовката на конференцията за преглед на Дърбан. Но въпреки това трябва да приветстваме факта, че в крайна сметка това, кое, това което остана е, е продължаващите усилия за борба с расизъм и ксенофобия и е, общите ни усилия за окончателното премахване на това зло от земята. От името на комисията господин Жак Бар. Благодаря ви, госпожо председател, дами и господа, членове на Европейския парламент. Радвам се от предоставената ми възможност да участвам в тази дискусия. Европейската комисия следи отблизо подготовката е, за конференцията в Дърбан и търсенето на съвместна позиция на Европейския съюз по участието в тази конференция. Ние е, взехме под внимание при подготовката е, е, апела, който беше отправен от вашия парламент, е, който искаше Европейския съюз да да анализира внимателно подготовката на тази конференция. И вие приехте резолюция на 19 януари 2009 година. Както знаете, пет държави членки отказаха да участват в тази конференция. И комисията реши да потвърди своето участие като наблюдател, защото тя споделяше становището на мнозинството държави членки, съобразно което червените линии на Европейския съюз бяха съхранени в документа на конференцията. След като беше прият е, окончателния документ, той беше плод на компромис, текстът далеч не е идеален, но все пак е, в този документ не се съдържат никакви клеветнически нападки, никакви антисемитски е, нападки, няма никакви клевети срещу определени страни или региони от света, нито пък клеветнически твърдения срещу определено вероисповедание. Е, окончателният документ е, беше прият с пълно мнозинство от 182 страни членове на ОНЕ, с което се потвърждава ангажимента на, европейска, на международната общност да се бори срещу расизма и дискриминацията. Това беше отговор е, към жалките опити на някои да си послушат с конференцията и е, да направят от нея е, един антисемитски рупор и съответно Европейската комисия остро реагира на това. Така или иначе, събитията, които се случиха по време на конференцията, Е, по никакъв е, начин не отменя дългосрочния ангажимент на комисията да направи всичко, е, което е във властта и за да се бори срещу всякакви прояви на расизъм и ксенофобия. Комисията е твърдо решена да продължава политиката си на борба срещу расизъм, ксенофобия и антисемитизъм вътре и вън Европейския съюз доколкото това и позволяват е, правомощията по силата на договорите. Трябва да кажа, госпожо председател, дами и господа членове на Европейския парламент, че лично аз ще наблюдавам най-внимателно приложението на рамковата е, конвенция Ръксизъм и ксенофобия от страните членки. И е, лично аз е, е, при това, се ангажирам в наблюдението на транспонирането на това рамково решение и нашата агенция за основните права за нас е и средство за наблюдение на тези явления, по които трябва да бъдем абсолютно категорични. Вярно е, че е, за бъдеще е, можем да мечтаем е, следващата конференция на ОНЕ по расизма е, да не бъде опетнена с такива недопустими изказвания, е, които са проява на, антирас... на расизъм и на... и на антисемитизъм. И се надяваме, че можем да очакваме по-добро бъдеще за подобна конференция. Благодаря ви. Благодаря ви, господин заместник-председател. От името на политическите групи, господин Танок, от името на Народната партия. Неодавна на конференцията на ОНЕ по въпросите на расизма президентът на, на Иран Ахмен, Ахмед Динаджад заяви, че Израел е държава на расизма и трябва да се залечи от картата на света и че това ще е, е първата цел на това ядрено оръжие, което те толкова искат да създадат. Що се отнася до обясненията, обвиненията в расизъм, трудно може да се намери страна, която е по-малко засегната от расизма от Израел, където живеят множество етнически групи. А, като, например, араби, евреи, а, грузинци, друиди. Трябва също така да разгледаме и, пози... и положението на, из... на арабс арабските израелци в обществото. Те имат права, които рядко се предоставят на собствените граждани на арабските държави. Ахмедина Джад се опитваше да разсея вниманието от ужасяващата ужасяващо положение на човешките права в собствената му страна. Там се извършват екзекуции на малолетни, на а, хомосексуалисти, малцинства като християни и бахайци са обект на преследване, докато в Израел техните права се защитават. И все пак много от членовете на парламента са склонни да критикуват нашият съюзник Израел, отколкото антидемократични режими като Иран. В Израел се опазват човешките права и се отрича фанатизма. Според мен е срамно, че държавите членки изпратиха а, свои представители на тази конференция, за да могат лично да присъстват а, на отвратителните коментари на президента Ахмадина Джад. От името на социалистите, госпожа Говеш, мен, минута и половина. Бих, ми, аз се надявам, че тази конференция ще и е, нейните последици ще бъдат по-успешни от предишната. За съжаление обаче, е, заключителният, док, заключителният документ от, отразява е, от различията и още веднъж Европейският съюз доказа, че не може да бъде единен, когато е, трябва да говори с един глас. Тази е, конференция е, въпреки, че в последно време тона се промени, европейските страни не изразиха достатъчно ясно своето неодобрение Иран има, Иран има за цел, имаше за цел с това изказване да ни, да ни раздели и е, да ни изправи едни е, спрямо други. Госпожа Инвелс. Yes, thank you, Chair. um, firstly, I would like... Благодаря, госпожо председател. Първо няколко общи думи. Uh, Държавите е, не са е, расистски настроени. Хората имат е, расистски виждания. Много, мнозина в Иран, убедена съм, не споделят вижданията на своя президент. Някои останаха с впечатлението, че Европа е, е разделена, е, слаба и безмълвна и не стана да защити тези хора. Остави е, господин, господин Ахмеда Джад да ораторства. По-лошото е, че нямаше европейска стратегия. Защо беше разделена Европа? Защо? И бих желала да науча от съвета и съм внесла в този смисъл едно изменение към докладът на Олбойс, който ще разглеждаме по-късно. Защо нямаше европейска стратегия? Защо 27 европейски държ... държави не са в състояние да се обединят около една стратегия? И ако влезе в сила Лисабонския договор, нещо, което се подкрепя от съвета, то тогава тези 27 държави трябва да се постараят повече, за да имат единна стратегия. И още една дума за а, въпроса за заклемяване на религията. Аз много се притеснявам от факта, че орган на ОНЕ може да приема резолюции, които а, при, а, в които се говори за забрана на заклемяването на религията или религиите. А, при, просто ме притеснява, че а, може да се произнасят а, такива думи от ООН. И все пак и в този парламент остава трудно да се критикува, не да се обижда, а да се критикува религията, е една основна религия, в частност за Европа. А, имам предвид едно от моите изменения, в които критикувам Ватикана за позицията по отношение на а, презервативите като средство за борба с спина. И затова искам да попитам съвета какво се прави, за да се стигне до обща европейска стратегия. Да, ако обичате, ако обичате, много внимателно спазвате времето за изказване. Днешна, днешната програма е след обед е изключително натоварена и няма да успеем. Сега пристъпвам към процедурата по улавяне на погледа на председателя. Двама души са поискали думата госпожа Кене, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Още веднъж позволете да подчертая, че заключителният акт от конференция за преглед на Дърбан бе прията с консенсус, въпреки че а, текстът а, е, не е безпогрешен, той е резултат от сложни преговори. Каква е позицията на Европейския съюз? Според мен е важно да се продължи дискусията по нов документ по спорни въпроси, като расовата дискриминация, ксенофобията, стигматизирането, стереотипите на хората на базата на тяхната религия или убеждения. Това трябва да се обсъжда без противопоставяне, но с силна реакция спрямо неприемливите изказвания, които се опитват да използват дърбанския процес за е, идеологически е, цели. Аз смятам, че трябва да имаме силна позиция в защита на човешките права в е, борбата срещу расизма и ксенофобията и Дърбан може да тогава да тръгне в правилна посока. Благодаря. Да, всъщност жалкото е, че жертвите на расизъм и дискриминация не бяха и на почет на тази конференция в Дърбен заради скандална операция по е, отклоняване на целта на конференцията, която извърши иранския президент. Всъщност е, това беше клопка, е, която ни постави иранския президент и много държави членки попаднаха в тази клопка. Искам да благодаря на членовете на Европейския съюз, които все пак се ангажираха. Заключенията, макар и несъвършени, все пак са на почет и виждам, че председателството председателството е, трябва да ни каже какво трябва да направи председателството, за да не може Европейския съюз е, да попадне в безпорядък на тази конференция. И така давам думата на господин Кохот от името на съвета. Благодаря, госпожо председател. Европейският съюз бе напълно ангажиран през целия период на подготовката по време на конференцията и е изготвянето на заключителния документ, така че той да зачита същите норми за опазване на човешките права. Не на последно място свободата на изразяване. Европейския съюз успя да предотврати посочването на Израел в текста в края успяхме да получим текст, който е в желаната от наша посока. Това, въпреки, че някои държавите членки предпочетоха да не участват. Трябва се дока... да се допълни, че страните, които не присъстваха на конференцията, не попречиха на Европейския съюз да говори в собствено си качество на конференцията имаше широко участие и от страна на ООН, включително две изказвания от името на всички държави членки, които бяха произнесени от, предстоя... от следващото председателство, което ще се е, ръководи от Швеция. След е, Дърбан ние си даваме сметка, че трябва да определим как ще подкрепяме процеса. Пет от 27 държави решиха да не участват в конференцията и това поставя под въпрос за решимостта в бъдеще да се борят с расовата дискриминация и ксенофобията. И ние ще продължим да надграждаме над постигнатото. Приемам, че ни критикувате, като казвате, че в края на подготовката за конференция не успяхме да намерим а, общи позиции. Никога не сме имали такива и никога преди конференцията не е имало позиция на Европейския съюз. бе решено да се изказват националните позиции, така че а, държавите присъстваха там а, именно в националното си качество. Но трябва да се подчертая на последното заседание, че а, това а, е, ще бъде една полка. Въпрос трябва да се обсъди и да се преразгледа. Защото ние а, трябва да прокарваме, така да се каже, героичен път за Европейския съюз на тази конференция. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Имате думата. Благодаря ви, благодаря за изказванията. Миналия понеделник комисара Фереро Валнер получи писмо от Върховния комисар по правата на човека, писмо до всички министри на външните работи на Европейския съюз. Там бе преповторено казаното на 8 октомври миналата година в, на конференция, организирана от Европейския съюз относно правозащитниците. Госпожа Пиле смята, че трябва да има единен подход за закрилата на човешките права и е, правозащитниците в е, света. Затова госпожа Пиле приканва всички държави членки на Европейския съюз и всички държави в света да се включат в общата е, борба за срещу расизма, така както тези принципи са залегнали в Дърбанската програма. Мисля, че ние трябва да а, помислим по този въпрос. Европейския съюз е а, приел а, една активна политика за борба срещу расизма и ксенофобията, но трябва да бъдем единни, за да може нашата борба да бъде ефективна. разбирам а, вашата загриженост. Европа, която а, има единна стратегия и която говори с единен глас, щеше наистина наистина да използва възможността да бъде абсолютно единна в борбата си и срещу едни неприемливи а, изказвания. Да, разбира се, това трябва да бъде урок за нас и се надявам, чрез ратифицирането на Лисабонския договор ще можем да укрепим ефективността на европейските политики в областта на, общ... на човешките права и по този начин ще можем да бъдем по-ефективни, по-ефикасни в международните форуми. Така че съм абсолютно съгласен с вас и ви благодаря. И това трябва да бъде един повод за размишление, за да можем за в бъдеще да подготвиме по-ефективни политики и стратегии. Благодаря ви. Сега минаваме към следващата точка от дневния ред. Става дума за доклада. ОБИО, годишен доклад относно правата на човека по света и политиката на ЕСЕ в тази област. Господин Обиол тук що влиза. Имате думата за 4 минути, господин Обиол.